Добър ден, скъпи колеги. Е, искам първо да помоля за извинение от господин Лине, който няма да председателства заседанието днес, но ще утре сутринта. По първа точка от дневния ред, приемането на дневния ред, бих искала да ви запозная с някои промени. Е, първо, 27 е, точка. 27 точка. Изменение в директивата относно на одит. Тя се оттегля от дневния ред и ще бъде разгледана в последствие. Освен това, искам да направя и друго предложение във връзка с, с сроковете за изменения. Понеделник, 21 септември, 12 часа. Е, предложено е 28-я доклад на госпожа Бергер да бъде променена. А, освен това и доклада на госпожа Гало за публичния сектор. Сега петък, 21 септември, е крайния срок за предложения за изменения. Друга точка от дневния ред засяга крайния срок за предложения за изменения по становище на господин Пълтасари за концесиите. Тогава срока ще бъде понеделник, 24 септември, също до 12 часа на обед. Ако няма други искания за промяна в дневния ред, ви предлагаме този дневен ред. Освен това, за социалната отговорност на предприятията. Комисията по правните въпроси, както и Комисията по заедостта е компетентна съобразно член 50 от правилника. Предложено е правната комисия да бъде компетентна по същество по следните точки. И е, се надявам, че ще бъде достатъчно точно, а именно отговорността за предприятията. Те трябва да се отчитат по социалните въпроси, има и е, становище на Комисията по заедост. Става въпрос за устойчиво и бързо възстановяване. Е, крайният срок за предложение за изменение по становището е 29 ноември. А, освен това, искам да привлека вниманието ви и върху факта, че датата е, за аспектите свързани с развитието на авторските права. Е, това е, е становището на Комисията по развитие. И е, госпожа Кастекс е отговорна за това становище. Това вече беше прието, има график и няма да има обмен на възгледи по този въпрос, а е, само проекто доклад, който ще бъде обсъден в е, Комисията по правни въпроси през октомври и ще има гласуване. И накрая искам да ви кажа, е, че нашата е, комисия е, и ще посети Китай и председателския съвет реши е, е, това да стане едновременно с посещение на интерпарламентарната делегация за Китай. Е, така че комисията Китай и е, комисията по правни въпроси трябва да съчетаят тяхното посещение. И е, аз също смятам, че подобно сътрудничество е необходимо в случай, че няма някакви допълнителни забележки или изказвания по дневния ред, бих искала да ви помоля да гласуваме дневния ред в този му вид. Няма възражения, следователно приемаме дневния ред. Стигаме до втора точка от дневния ред, съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че е, е, гласуванията е, предполагат употреба на вашите електронни карти, така че искам да ви помоля да си носите картата, защото сигурно ще ви потрябва. Ще гласуваме днес след обед и утре. И освен това, искам да ви напомня, че Комисията по правни въпроси заседава е, днес и утре, но също така и други ден в 9 часа съвместно заседание с Комисията по граждански свободи, за да е, продължим обсъждането на измененията на господин Галингер за, комисията, за програмата Правосъдие 2014-2020 година. Аз ви приканвам да участвате, е, но според мен вие имате интерес да участвате в това съвместно заседание и нещо още по-хубаво. Луиджи Берлингер е, празнува своята 80 годишнина и е, в 18 часа и 45 минути след заседанието ще бъде организиран малък прием по повод на неговата 80 годишнина на прием. Естествено, вие сте поканени. И така, трета точка – одобрение на протоколите от заседанията от 18-19 юни 2012 и 9 10 юли 2012 година. Имате ли някакви забележки? Ако няма, в такъв случай пристъпваме към четвърта точка от дневния ред. Това е, е решение по въпроса, свързани с е, имуществения режим между съпрузи. Давам думата на госпожа Тайн но можем да съчетаем обсъждането на този въпрос с, с пета точка, защото проблематиката е сходна. Става въпрос за имуществени последици на регистрирани партньорства. Благодаря. Двата въпроса са близки. Това ще улесни ежедневието на гражданите на Европейския съюз. Естествено, ако настъпи някаква раздяла, това е много труден момент в живота. Искам само да ви напомня, че директивата засяга семейни права. Въпросът свързва, е, всъщност засяга приложимото право, съдебната практика и признаването на нотариалните актове. Неколкократно сме обсъждали тези въпроси и заради това искам да се спра само на исканията за изменения. Ще започна с най-маловажните. важните е, е, направени са много предложения за изменения, но е, повечето от тях засягат въпроси по директивата е, за имуществените права. Искам да е, помоля секретарията е, да ни каже дали цялата работа е свършена. Аз бях критична по много точки. Аз искам директивата да бъде повторена и спазвана по много точки, особено по изключенията. И мисля, че немската версия би могла да бъде по-добре формулирана страна. Аз всъщност повтарям текста в изначалния му вид и смятам, че всички ще разберат, че става въпрос за едно и също. Втората група от изменения са чисто технически. Става въпрос за внасене на изменения по параграф 16 и 18 за конкретизиране на приложното поле, но също така и промяна на приложното поле с колегата Кашман. Ние обсъждахме регистрираните партньорства. Става въпроса за имуществените последици от регистрираните партньорства. Те трябва да бъдат взети под внимание, но също така и даренията – Естествено, е, това трябва да бъде изключено, е, поне това е предвидено в немското право. Е, обясниха ми, че в Австрия, макар че езикът е един и същи и в двете страни, все пак не е ясно за австрийците какво точно се има предвид, така че с удоволствие ще отегля това от нашето предложение за текст. Сега по приложимостта на правото на определена страна по имуществените въпроси, ако няма предварително направен избор, аз мисля, че компетентността на съответната територия трябва да бъде приложима. Сега говорим и за закрила на семейното жилище. Това е част от правото на собственост. В някои страни на Европейския съюз, е, обаче е, въпросът е различен, така че имуществените въпроси при партньорства и е, бракове на граждани с различна националност, е, тогава въпросът се осложнява. Чисто е, политически най-важната част, разбира се, са регистрираните партньорства. Тук е, давам възможност за правен избор без основа на предложението на комисията с нашата агенция за основните права, на която искам да благодаря за експертното мнение е, партньорите трябва да имат права независимо от е, страната, от страните им, да е, изберат правото, което ще бъде приложимо в случаите на техните партньорства. Обикновено се прилага правото е, на страната, където е регистрирано партньорството. В случаи, когато в дадената страна няма такъв закон, е, комисията, предвид е, сложността на е, правните режими, спрямо различните форми партньорства и тъй като има разлики спрямо браковете, ние искаме да има задължение за съвет, като по този начин се защитават партньорите ако то обаче не е покрито, е, трябва да, да има възможност за е, получаване на съвет. Правилниците в държавите членки по регистрираните партньорства са различни. Е, мисля, че тези разлики не се очитат достатъчно в случаите, когато партньорствата приключат с неуспех. И мисля, че до няколко години трябва да има такива правилници, защото във все повече страни има такива регистрирани партньорства, режимите се развиват. Това лято имах разговори с министър на правосъдието в страна, където току-що се учреди развода, така че нещата се развиват, може би се върви и към регистрирани партньорства. Лично аз не стигнах толкова далече, колкото комисиите Либе в тяхното становище. Държавите членки, където няма регистрирани партньорства, не могат да бъдат задължени да прилагат подобни права, защото това не би довело до нищо е, и е, би е, приключило с неуспех при приложението. Естествено, е, трябва всяка страна да даде своето положително становище, защото нито една от тях не може да бъде принудена да приеме е, учредяването на регистрирани партньорства. В такива случаи трябва да има диференцирани регламенти за имуществените режими на регистрираните партньорства, защото те ще бъдат различни от обичайните имуществени е, режими. Е, ние се опитахме да е, съчетаем нещата и да ги съвместим. Мисля, че е, ще има една или две директиви. Освен това е, е немислимо да бъде принуден съдя да прилага чуждестранно право. Той винаги може да откаже и е, да не спази съответните разпоредби. Това е. Не искам да, избя... да навлизам в подребности. Очаквам мнението на колегите. Много ви благодаря, госпожо Тайн. За момента няма искащи думата, но ето има един, който иска думата. Благодаря ви много. Искам също да поздравя госпожа Тайн за изготвения доклад. Аз лично участвам а, доста активно в тази работа. Преди известно време участвах, но не съм запознат всички детайли. По отношение на нашата група, по отношение и на регистрираните партньорства – Смятам, че е хубаво да се остави на всяка държава членка да реши дали иска да въвежда нещо подобно или не. Ако погледнем тенденциите, развитията в някои държави членки, не са стигнали толкова далеч, колкото други държави членки, в които вече има регистрирани партньорства. Тоест, трябва те да разполагат с време, за да се развият и да напреднат тази насока. Освен това, не бива да принуждаваме държавите членки да правят каквото и да било, тъй като става въпрос за принципа на свободно движение. За това става дума. Ние искаме да защитим този принцип а също така и допълнителните последствия също трябва да бъдат взети предвид, особено що се отнася до имущественото право. Имущественото право за регистрираните партньорства, тъй като партньорството е нещо като съжителство и то съществува, трябва този въпрос да бъде отработен по разумен начин на европейско равнище. От това, което аз съм виждал, свободата на избор е нещо хубаво, има степен на собствена отговорност за онези, които са в подобно партньорство и за това, ако те имат избор, това би било добро. Имам един въпрос. Мислили ли сте за а, други а, компромисни решения или правила, а, ако да кажем имаме испанец и германка или германец и испанка, живеещи в Белгия, и се преместят след това в Италия, какво правим в подобни казуси? Има ли просто решение? Вие имате по-добър поглед върху тези въпроси, но ако погледнем основата на този въпрос, от това, което вие ни обяснихте, би следвало да се опитаме да намерим решения на тези казуси по отношение на регистрираните партньорства, ако те живеят, хората живеят в държава, в която не съществуват такива регистрирани партньорства като правен институт, тогава тези партньори би следвало да се ползват от правата си в друга държава, където съществува такъв правен институт. Благодаря ви много, господин Лос. Не виждам други, които искат да се изкажат. Затова мога да обявя, че на 24 септември е срока за внасяне на изменения, което ни води към следващата точка в дневния ред, а именно установяване на Устав за Европейска фундация. Извинявам се, все още не сме стигнали до тази точка. Трябва да се върнем обратно. Може би да дам думата отново на госпожа Тайн. Благодаря. Съвсем накратко. Радвам се, че хората са много открити, отворени по отношение на предложения доклад. Е, ще можем да постигнем споразумение, защото трябва да имаме е, силна позиция пред съвета и макар, че съществуват много сложни казуси, които вие споменахте, споменахте и е, хората се срещат с подобни сложни казуси в реалната практика, те би трябвало да може да се покрият в зависимост от местопребиваването, което обикновено се ползва без значение какво е местопребиваването, националността и така нататък, следва да сме в състояние да решаваме подобни казуси. Цялата процедура по документацията ще може да стане възможна и също ще се включи възможност за избор на приложимо законодателство в тези документи. А що се отнася до юристите и нотариусите, ще трябва да ги вземем предвид тази година няма да има приложим регламент, но до година ще има по тези въпроси, така че всички тези аспекти ще бъдат взети предвид във всички държави членки. Искам да припомня, че в Великобритания и в Ирландия ще участват много активно в тези процеси. Председателката, благодаря ви много. Казах вече, че на 24 септември е срока за внасяне на изменения и вече стигаме наистина до точка 6 Устав на Европейската фундация. няма да си давам думата сама на себе си или пък ще се наложи, защото аз съм докладчик. Устав на Европейската фундация. От феврари тази година имаме предложение от комисията по отношение на Европейска фундация. Това е много интересно предложение. Самата комисия е прекарала две години в консултации с експерти в търговското право, дружественото право, за да стигнем до това предложение. Също така са се консултирали с различни заинтересовани страни, за да могат да изчистят множество проблеми и въпроси, преди в действителност да изготвят предложението. Като докладчик ще обсъдя с вас някои от по-важните точки. И също така ми се иска да обсъдя тези въпроси с колегите, защото очевидно ще бъде полезно да постигнем обща позиция. Ако погледнете Европейската фундация, така както е описана в предложението на Европейската комисия, идеята е да се подсигури а, защото фундацията да има обща цел предназначение. Държавите членки ще трябва да изпробват приложимостта на този критерий. Според мен той е важен и очевидно трябва да остане, т.е. те да имат предназначение работа в обществена полза защото в някои държави подобни юридически е, лица не служат само в обществена полза. Например, в Австрия, моята държава, имаме концепцията, понятието за частна фундация. Така че наистина трябва да се съсредоточим върху онези фунда... фундации, които работят в обществена полза. Ако имаме Европейска фундация, тя се разглежда като различна от вече съществуващите. Другия важен аспект е трансграничния, а именно, че фундацията ще трябва да осъществява дейност поне две държави членки. Това е определено като цел в самия устав на тази фундация. Този конкретен аспект е изключително важен, особено когато става въпрос за европейско измерение, европейска фундация. Има ме представител на Европейската комисия в залата и ще се възползвам от възможността да му задам един-два въпроса, които се надявам да доведа до дискусии сред колегите и от своя страна комисията да даде мнението си, а именно за седалището на Европейската фундация. В самото предложение пише, че управлението ще се позиционира в Европейския съюз съгласно устава. Това според мен не подлежи на коментар, но въпросът ми към представителя на Европейската комисия е следния. Съществува ли възможност да има разделно седалище или т.е. седалището да се намира в повече от една държава членка. Това е важна точка от, политическо глед... от политическа гледна точка, от политическо естество. Искам да чуя какво мисли комисията. Другото нещо е, че ще има дебат и в съвета. и тези дискусии са довели до едно затлачване на самите дискусии, до стигане до задънена улица. Какво мисли по този въпрос и комисията, искам да знам. Видяхме какви са позициите на държавите членки, представени в съвета. Това, което е важно при създаването на Европейска фундация е данъчното облагане. Комисията е обсъдила този въпрос. Случаи на избягване на данъци, укриване на данъци и така нататък, трябва ние да гарантираме, че тези проблеми няма да се появят в този случай. Иска ми се да чуя изяснения по този въпрос от комисията също така. И накрая искам да се съсредоточа върху многообразието, когато става въпрос за управителния орган, управителния съвет на фундацията. В нашата парламентарна комисия имаше няколко обсъждания по предложението на комисията. Те присъстваха и на тези дебати е, е, представителите на Европейската комисия, така че този аспект също трябва да го обсъдим. Това са някои от първоначалните ми размисли. А що се отнася до Европейската фундация, е, в наш интерес е да проведем конструктивно сътрудничество с докладчиците в Сянка. И сега отново се връщам в ролята си на председателстващ на това заседание. Сега давам думата на онези колеги, които искат да се изкажат. Господин Борис и след това а, господин Паскуал. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че все още ние се намираме на твърде обща фаза от дебатите, тъй като докладчика първо трябваше да ни представи документа, в който се оценява предложението на комисията. За това ще направя общи коментари. Не съм в състояние да направя по-конкретни искам да, извест... и да повдигна известни съображения, притеснения във връзка с този въпрос. Фундациите имат много важна роля в Европейския съюз. Те допринасят за постигането на основните ценности и цели на Европейския съюз, а именно по-активно участие на гражданите, по-активно гражданско общество като цяло. Създаването на Европейска фундация би допринесло за повишаване на правната сигурност трансграничен аспект, т.е. когато имаме обединения или сдружения между фундации. Това е именно предназначението, иначе няма смисъл да се създава такова понятие Европейска фундация. Разбира се, има най-различни правила в Европейския съюз, особено в областта на данъчното облагане, така че сте напълно права да питате за данъците, за данъчното облагане и как е, е редно да се справим с този въпрос, защото фундацията е една положителна альтернатива за бизнеса, за частни дружества да участват в социалния живот. Но има много стриктни правила и закони в държавите членки, защото юридически лица, които са дружества, да не се възползват от фундациите, за да избягват данъчното облагане съществуват някои празноти или неясни области по отношение на а, данъчните режими за дарители. Разбирате, че това е а, първо предложение и то е много общо по своето естество все още, но не бива да оставяме нещата да си висят така неразрешени във въздуха вероятно, когато ни бъде дадена възможност да внесем изменения, ще успеем да изясним много от тези въпроси, които все още висят. А също така участието на работниците на работното място. Става въпрос за директива 2009-28, това е свързано с въпроса за представителството. Ако не всички изисквания са изпълнени, когато се касае за служители в трансграничен аспект, тогава може да се използва като вратичка създаването на фундация. Така че съществуват, колеги, известни съмнения относно структурата, състава и формирането на такава фундация. Затова е важно да усъвършенстваме това, което е предложено до момента. Трябва да поставим акцент върху членове 49 и 50, както и вие казахте. И а, също така споделям вашето мнение за тези две точки 49 и 50. Мисля, че тези неща вече са разгледани достатъчно добре. Целите, както вие казахте, са свързани с постигане на консенсус. Не бива да стигаме до различни интереси или идеология. Нашата цел е по-скоро да гарантираме, че тази цел, това предназначение на тази Европейска фундация ще бъде изпълнено. За това трябва да работим по постигане на консенсус и добри резултати. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря. Госпожа Тайни има думата. И аз приветствам факта, че комисията е поела инициатива по въпроса за фундацията. Смятам, че цялата тази трансформация, въпроса за седалището трябва да бъдат разгледани по-отделно в светлината на общото законодателство на Европейския съюз. И правилата, които касаят националните фундации, да се прилагат по един и същи начин – когато се уреди въпроса със седалището, това ще доведе до едно много по-лесно решение, защото съществуват и организации като Европейския съвет на работниците. Що се отнася до представителството на служителите и работниците, това отне доста време на самите държави членки в национален мащаб, така че мисля, че ще ни отнеме и много време да постигнем решение в общо европейски план. Мисля, че по това предложение трябва да продължим да работим. Господин Борис има думата. И аз искам да благодаря. Смятам, че е, доста чакахме този документ. Това бе отразено и в факта за единия пазар и смятам, че това е една отлична възможност, която чакат много неправителствени организации те чакат и възможността за дигитална или цифрова регистрация на фундациите. Разбира се, съществуват въпроси, които все още чакат отговора си, а именно въпроса за седалището, въпроса за данъчното облагане. както и някои права, проистичащи от различни национални законодателства, както и някои префер... преференциални а, права, а, които се дават в национален мащаб. Така че а, трябва да отговорим на въпроса дали европейските фундации трябва да имат клонове в определени държави членки, ако там съществуват донори или дарители, които искат да внасят средства в тях. Това е проблем на различните системи за данъчно облагане в държавите членки, защото ще възникне проблема за неравностойно отношение а, към националните фундации спрямо европейските. Затова искам да попитам комисията по този. Смятам, че това е важен сигнал за гражданското общество и чудесна възможност за нас. Благодаря. Благодаря. Искам сега да дам думата на господин Вайе, представител на комисията. Къде е той? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за положителните е, размисли, споделени от вас и от е, другите членове на комисията, изказали се днес след обед. Ние знаем, че парламентът е, вижда много големи предимства в фигурата на фундациите и ни подкрепя в нашия стремеж да рационализираме тяхната уредба. Няколко цифри. Говорим за около 100 000 фундации, в Европа те са наели на работа около милион души, 3,5 милиарда евро са средствата, които преминават през тях годишно, така че говорим наистина за много интересен институт. Опитали сме се да ви предложим уредба, която е така упростена и рационална. Много са били сложностите в миналото. Искаме сега уредбата да бъде упростена и рационална. Стремим се тя да се свежда до ключовите елементи е, първо, целта свързана с обществен интерес, на която се подчинява фундацията. Тя не трябва да преследва търговски интерес. Естествено, може да има някаква ограничена търговска дейност, но никога не бива да се забравя, че истинската цел на фундацията е друга. Що се отнася до правото на установяване и седалището, наистина сме посочили че седалището и главното управление трябва да бъдат в Европейския съюз. Но ясно сме заявили, че фундацията може също да провежда дейност в трети страни, за да не се стигне до объркване. Не сме уредили въпроса за разделянето на седалищата и това умишлено сме го оставили да бъде уредено от националните законодателства. Мисля, че това е общата нагласа. Не сме обсъждали това е, все още подробно с държавите членки. Това ще се случи след няколко седмици. As far as taxation is concerned... Що се отнася до данъчното облагане? Опитвам се тук да намеря правилния лист сред многото хартии. Общият ни подход е да гарантираме, защото Европейската фундация да подлежи на същото данъчно облагане, както останалите съществуващи фундации в една от държавите членки. Това означава да, не, да е, няма различни процеси, чрез които да се доказва, че те са равностойни или еднакви. Uh, Просто от е, гледна точка на данъчен режим, е, Европейската фундация трябва да се ползва от същите условия, както фундациите в а, държавата членка, където е седалище. Мисля, че е, това е общата нагласа също и по този въпрос. Що се отнася до въпроса за многообразието? Е, все още е, в комисията е, се обсъждат вътрешни документи. В тази връзка и се опитваме да мислим в посока на приближаване на режима до този на разнообразието на членовете на изпълнителните съвети на дружествата, котирани на борсата. Все още не е дадено официално предложение в този е, смисъл, но е, служителите на госпожа Рединг работят по въпроса. След няколко седмици ще бъде дадено официалното е, предложение и ще се види доколко съществуващата уредба за листваните дружества ще може да бъде разпростряна и към фундациите. Благодаря ви. Благодаря ви за дадените разяснения за е, отговорите на въпросите. Е, благодаря и за всички изказвания на колегите. Както казах в началото, графикът ни, така да се каже, е щедър. Имаме възможност да си дадем достатъчно време и е, да обсъдим всичко задълбочено в Комисията по правни въпроси. Освен това, ще има и слушване по тази тема. И за това много се радвам, че така е, широко е сътрудничеството ни. Сега следващата точка от дневния ред, точка 7, въвеждане на е, особени мерки с временен характер за наемане на служители и временни сътрудници на Европейския съюз във връзка е, с присъединяването на Харватия към Съюза. Е, давам думата на колегата, който се занимава с досието. Благодаря, госпожо председател. Както е съвсем обичайно за присъединяването на нови държави членки, предприемат се такива особени мерки. В миналото сме го правили често. Това се прави, когато се очаква да се присъедини нова държава член. Тогава се опитваме е, да е, подберем подходящите кандидати за постоянни и временни служители или сътрудници. Е, така че те да могат да започнат работа от ден първи на присъединяване, след присъединяването. Трябва да спазваме, разбира се, и условията за служителите и е, тяхната заетост. В този случай е, е, обаче, е, когато се присъединява е, нова държава членка, трябва да извършим известно изключение от тези правила. Член 27 от а, а, нашия правилник а, изисква при разпределението на длъжностите в институциите да им бъде спазен определено географско равновесие, баланс Съветът не винаги се е отнасял с разбиране към това правило и за голямо съжаление в някои периоди голяма част от длъжностите са били заемани от граждани на държави членки, които са най-старите членове на Европейския съюз. За това може да се съжалява. Sie sollen für fünf Jahre gelten, sollen 2005, äh, 2018 auslaufen. Ähm, Dabei muss natürlich in diesem Fall eine Ausnahme vom Beamtenstatut geschaffen werden. Das ist der Vorschlag der Kommission, der jetzt vor uns liegt. Значи, е, в този случай, както е, казах, е, трябва да приложим тези специфични мерки и да извършим изключване действието на някои от правилата на регламента за служителите по отношение на служителите, които ще постъпят от Харватия след присъединяването. Разбира се, гражданите на Хрватия ще могат да кандидатстват за определените им бройки при условие, че имат необходимата квалификация и отговарят на условията. Това е стандартно изискване. Също така и предложенията на комисията в нейния проект са стандарт и не мога да кажа нищо против тях. Прилагане член 27 в миналото. Е, всичко е надлежно е, формулирано и за това е, това, което предлагам в доклада си, е да гласуваме просто за предложенията на комисията и се надявам, че ще можем да одобрим всичко предложено от комисията на първо четене. Благодаря. Някой желая ли да вземе думата? Да, благодаря ви. Oj, vilken rörelse det blir i rummet när alla sätter på sig mikrofonerna. Благодаря. Разбирам, че има е, така брожение в залата. Всички си слагат слушалки, за да могат е, да разбират какво казвам. Искам да благодаря на госпожа Род за работата и по проекта на комисията. Ние всички знаем как изглежда този проект. Той е балансиран и следва да бъде приветстван. Защото трябва да намерим служители и е, същевременно тези служители трябва да имат необходимите качества, за да постъпят при нас. Благодаря на госпожа Род Берент за доклада и мисля, че тя е подходящия човек да разисква тази тема, свързана с служителите и сътрудниците. Съгласна съм с всичко казано от нея. Председателката, благодаря за тази хармония между различните групи по темата. 28 септември е срокът за изменения и за това сега мога да премина към следващата точка от дневния ред, а именно сключване на консенсионни договори. Господин Балбасаре, давам му думата. Bene, grazie Presidente. Sono stato tempestivo. Благодаря. Благодаря. Този проект цели да бъде създаден един единствен акт, който да урежда възлагането на концесионни договори, особено когато концесията се отнася до извършване на услуги. В момента има някои пречки, които затрудняват работата на операторите в тази сфера. Дават се правни дефиниции на понятието концесия, економически риск, също така е определен и се определя приложното поле на нормите. Цели се създаване на по-голяма правна сигурност. Целта на проекта е да се улесни достъпът до пазара на концесионните договори за малките и средните предприятия. Те се нуждаят от облегчени условия, нуждаем се всички и от по- прозрачни правила и процедури. Искам да благодаря на комисията за дадените от нея идеи и за изготвения проект. Някои национални парламенти дадоха отрицателно становище по този проект, но мисля, че такава уредба е необходима на европейско ниво. Това ще стимулира конкуренцията и е, разрастването на пазара на, концес... на концесии концесионния пазар. Казвайки това, трябва да кажа, че в своето становище преследвам две цели, които според мен са взаимно допълващи се и са от компетентността на комисията. Първо, на мен ми се иска да доизясним понятието концесия и разликата между концесия и търг. И също така по възможност ми се иска на някои места да, директивата да стане по-ясна. Така че да може по-бързо да бъде въведена в националните законодателства. Мисля, че проектът на комисията не изяснява достатъчно задълбочено идеята за концесионен договор – някои хора говорят за непълни договори, които наподобяват договорите, сключвани след тръжна процедура. Но според мен трябва да е пределно ясно, що е концесионен договор и кое не е концесионен договор. В член 50 съм заличил междинните прагове, мисля, че от тях няма никаква полза. Напротив, е, ако останат, е, могат е, много да затруднят правилното определене на приложното поле на директивата. Също така съм заличил разликата между концесии за извършване на работа и концесии за извършване на услуга, защото много от договорите са със смесен характер. Нали, извършват се строителни работи, същевременно се извършват и други услуги. По отношение на времетраенето на концесиите, моята позиция е, че е, тук трябва да има някакъв ограничител. Е, трябва да се ограничи във времето концесията, така че да се изплати направеното капиталовложение. вложение. И освен това ми се иска да се а, доизяснят критериите а, за различните видове концесионни договори, а, малко повече гъвкавост да се даде, като същевременно не се развързват прекалено много ръцете на възложителите. А, същевременно, от друга страна, пък не би трябвало да се стига до свръхрегулиране. Предлагам да стане задължително определенето на приложимия закон към съвместни концесии. И за да не се допуска правна несигурност и излишни обжалвания, смятам, че тези предложения са смислени. Можете да прочетете краткото резюме на мотивите самия документ, който съпътства проекта на становище, но ще се радвам и на коментари на становища от колегите. Освен това, ми се ще да чуи и комисията. Що се отнася до сроковете? 24 септември е срока за внасяне на изменения. а комисията по вътрешен пазар е водеща. Но във всички случаи до 24 измененията трябва да са постъпили. Благодаря, господин Балтасари. Сега давам думата на следващия колега. Благодаря. Кратък коментар. В транспортната комисия е, имаме искане. Такава директива въобще да не се приема. Казвам го за ваша информация. Според мен тази материя трябва да бъде изцяло от национална компетентност. Днес или утре ще проведем следващото обсъждане по този въпрос. Що се отнася до бъдещето, трябва да кажа, че когато се организират а, такива дискусии, това е, е най-дългото разстояние между зала, в която заседава едната комисия и зала, в която заседава другата комисия. Най-малко 5 минути ми трябва, за да дойда. Затова не винаги мога да присъствам на време. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Някой от комисията желая ли сега да вземе думата? Заповядайте. Благодаря. Яна Шоска, Шоскова съм. Искам да изразя своята благодарност към докладчика за предложенията. Комисията цени високо заключенията в неговия проект на доклад, както нееднократно сме казвали, всяка по-нататъчна работа, която може да допринесе за изясняване на текста и улесняване на бъдещото му прилагане от адресатите, ще се радва на подкрепа от комисията. Още веднъж благодаря за изготвения проект на доклад. Благодаря. Господин Балдазари, искате ли да добавите нещо? Искам да благодаря на комисията. Искам да благодаря на госпожа Лихтенбергер за това, което казах. Мисля, че оригинална позицията на Транспортната комисия. Ако искаме по-добре функционираща единен пазар, ако искаме транспортът да функционира по-добре, ако мислим за по-високата ефективност на услугите дори в транспорта, трябва да предприемем стъпки за уредбата. Вижте Съединените щати – има а, транспорт локален понякога, когато, който е много по-ефективен, много по-опитни са хората. Това е вярно и за други страни. Аз мисля, че в тази връзка концесионния пазар а, трябва да бъде открит за всякакви възможности. Е, по-добре за потребителите, а и за ефективността, е, когато е, давате възможност най-опитните и най-добрите да работят. Но разбирам, че в крайна сметка става дума само за становище. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Само да изясня. Само една група предлага да няма такава директива, но исках да ви запозная с тази позиция. Тя просто съществува. Госпожа Викстрем, благодаря. Е, говоря от името на господин Бусой, който за съжаление не може да присъства. Той иска да благодари на докладчика за работата му по този сложен проект. Е, Кристиан Бусой е, приветства голяма част от предложенията, особено тези насочени към изясняване на текста, но той съзира в него и някои слабости, които заслужават допълнително обсъждане. Въпреки, че се опростяват критериите, господин Босой има някои резерви за заличаването на дефиницията на жизнения цикъл и освен това а, има а, известни съображения по точка 27 от преамбюла и а, а, понятието life cycle в точка 29, които противоречат до някъде на основния текст. А, господин Булсой смята, че член 2 също може да бъде усъвършенстван и най-вече упростен. Особено, що се отнася във връзка с понятието сериозен риск за дейността. Що се отнася до изчисляването на стоеността на концесията, докладчикът правилно а, заличава разликата между концесия при строителни работи от една страна и концесия при услуги от друга страна. И тогава всъщност критериите за изчислението ще се прилагат много по-лесно. Той обаче не е съгласен с включването на ДДС в общата стойност, просто защото ДДС се плаща на държавата и не може да бъде част от реалните доходи на концесионера – през срока на действие на договора. Според него тук може да става дума и за грешка в писмения превод, защото в мотивите се използва малко по-различна терминология и той предлага да се погледнат преводите. Що се отнася до изменение 27, докладчикът предлага да се заличат актовете за прилагане – във връзка е, с обявленията за концесиите, но докладчикът Сянка от Алде би искал да знае дали докладчикът е против самия принцип да съществуват такива формуляри за стандартни формуляри за е, обяви, защото е, те продължават да съществуват в други текстове, е, по отношение на които не се правят никакви предложения и това е проблемно. В приложение 4 се е, посочва съдържанието на информацията, но е, не се е, визират стандартните формуляри. И на последно място, само като изброяване, Кристиан Бусой ще внесе изменение по член 15 по понятието in-house, вътрешноведомствен, за да се изясни изключението и е, ще внесе изменение за е, заличаване на част от текста на член 15 алинея 2 с цел опазване на конкуренцията. Благодаря ви много от името на господин Кристиан Бусой. Благодаря, госпожо председател. Първо, моля за извинение за закъснението. Е, бях задържана в друга комисия, където се изказах по точка от дневния ред. Е, така че рискувам да повторя нещо, което вече е казано. Моля още един път за извинение. Е, за нас във Франция, но мисля, че това се отнася и за други държави, тази директива е изключително чувствителна. Тя засяга пряко е, свободата на управление на местните органи за самоуправление и на е, възможността, която им се предоставя да организират услугите, е, особено услугите от обществен характер. когато определена община има правомощия за определяне на оказване на услуги, концесията е единия от начините, по които ще се упражни тази свобода на избора. Така че смятам, че трябва да бъдем много предпазливи, да напомним разпоредбите на протокол 26, който е приложен към договора и е, който напомня е, големите правомощия за оценка на общините е, при концесиите от обществен интерес – изобщо да бъдем изключително предпазливи е, и да не е, създаваме административно бреме, да не нарушаваме баланса, предвиждайки изключително тежки и продължителни процедури, които рискуват да се окажат източник на правна несигурност за общините и изобщо за местните органи на самоуправление. Така че въпросите за праговете по тези въпроси, специално за праговете, според нас процедурата е изключително осложнена. Безспорно, е, директивата е необходима, но тя трябва да бъде лека е, и да не предполага е, изключително високи тежести за общините. От друга страна, при концесии за услуги за е, ведомствата обикновено не се е, предвиждат между общностен обмен или за трансгранични услуги. Сега, е, концесиите за оказване на работа е, са едни, докато концесиите за услуги са други. Мисля, че това трябва да се има предвид, да се улекоти процедурата и аз ще направя на докладчика предложение в тази посока. Благодаря господин Балтасари, е, за да заключи дискусията. Благодаря, госпожо председател. Естествено, аз искам да благодаря на всички за направените забележки. Е, ще се съобразим с тях. Но е, мисля, че е, като цяло текстът е балансиран. Някои от предложенията и възражението на господин Босой, искам да кажа, че не става въпрос за искам да кажа, че се предвижда поредица от членове и възможности и изобщо е, правни механизми, без да се отхвърля една от възможностите, тъкмо обратното, има е, една рамка от правила, е, които могат да бъдат предписани ясно. Сега, мисля, че е, ние в никакъв случай не целим е, е, да отежним процедурата, так му обратното. Целта ни е обществената администрация е, да не упражнява абсолютна свобода да си прави каквото се иска. Разбира се, че тя трябва да има някаква свобода, обаче не може да прави каквото се иска, да регламентира концесиите както пожелае, е, като е, най-свободно предоставя на определени предприятия оказването на някакви услуги, без да се съобразява с критерии за ефективност, в е, някои случаи е, и по политически съображения. Мисля, че е, ние всички знаем колко е важен този отрасъл. Ето защо той трябва да бъде регламентиран при ясни условия за целия Европейски съюз, като разбира се остави известна свобода за действие на обществената администрация. Но трябва да има рамка и тя да бъде очертана. Е, е, и е, тя да въжи за целия Европейски съюз. В противен случай ние няма да улесним достъпа до услугите Тъкмо му обратно, можем да не използваме изцяло потенциала на единия пазар, защото във всяка страна, всяка администрация ще си прилага собствените правила, които ще се окажат препятствия за достъпа на други страни. Така че трябва да имаме предвид и принципите на свободния достъп и конкуренцията. Председателката, благодаря на господин Балтасари. Добре, е, вече посочихме, че е, до 24 септември е, трябва да сте внесли предложенията за изменения. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред – това е гласуването. По принцип то е предвидено за 16.30 и тъй като всички координатори вече присъстват, може би ще прекъсна заседанието до 16.30 госпожа Лихтенберг. В такъв случай искам да задам един кратък въпрос, но не всички координатори още са тук. Е, за след е, е, за споровете, в които парламента е страна. Мисля, че има много членове, които членуват в две комисии и не могат да присъстват. Не можем веднага да пристъпим към гласуването. Не всички са тук. Frau Lichtenberger, ich verstehe Извинете, е, трябват ми 10 минути, за да дойда от една комисия до друга. Е, добре, Добре, отлично ви разбирам, госпожо, е, и е, изпитвам е, съчувствие към вас и вашите проблеми. Искам да ви кажа, че прекъсваме заседанието до 16.30. Така депутатите могат просто да присъстват на гласуването. И така, разбирам, Прекъсвам заседанието до 16.30. Тогава е предвидено гласуване. Това е. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, 16.30 Uhr ist es und damit... Äh, Дами и господа, вече е 16.30, което означава, че дойде времето за гласуване. Искам да ви помоля да си приготвите картите за електронно гласуване. Мисля, че имам вече пред себе си листовете за гласуване но тъй като сме доста, според мен ще се наложи да използваме картите за гласуване. Искам да направим един тест първоначално. Но няма да се наложи да ползваме картите при абсолютно всички гласувания, защото по някои сме почти на единодушно мнение. Ще ги използваме за онези случаи, в които ще се наложи да проверяваме електронно, иначе издигане на ръка е достатъчно. Имам това като молба към вас. Така че първо искам да направим тест на гласуването. Виждам, че господин Карли пристигна. Вие ще гласувате за Алде. Просто искам да съм сигурна, че всички са тук и да съм сигурна, че всичко е както трябва. Господин Карли няма да гласува. Отбелязвам си това. Разбрах, но въпреки това, нека да направим теста. Имате ли карта? Нямате карта. А, ми, притеснявам се, че нямам. Не е трагично днес, но е хубаво да си ги носите картите. Някой друг да си е забравил? Пауа. So. So. Noch einmal ganz schnell, ти си Още веднъж, за да не отнемаме твърде много време. Нека да си носим всички картите, но нека да направим с онези, които си ги носят днес картите, да видим кворум дали имаме, така че откривам пробното гласуване сега. Начало. What, what does it mean? We have 17 cards. So, jetzt stimmt es. Uh, wurde mir mit... Всичко е наред. Казаха ми, че всичко е наред, така че можем да започнем. И предвид факта, че самите листове за гласуване са твърде сложни, мисля, че сдигане на ръка ще е достатъчно за повечето. Девета точка от дневния ред. Това е точката на господин Сперони за установяване на Евродак това е преработката. Господин Сперони не е тук днес, но той ми предаде, че желая да процедираме с гласуването. Затова искам да питам кой е за. За неговия доклад, кой е за? Приема се. Кой е против? някой въздържал се. Ясно е, че се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е десета точка. Общата политика в областта на рибарството. Тук имаме становище. Госпожа Лихтенбергер, искате ли да вземете думата или да процедираме с гласуването? Тя иска думата. Съвсем накратко ви моля да се изкажете разглежда на правното основание, споменато тук, можем да се върнем към този въпрос по общата политика. Можем да проценим с гласуването. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка пак за разглеждане на правното основание. Това е 11-та точка. Альтернативно решаване на потребителски спорове. Госпожа Ева Лихтенбергер иска ли да вземе пак думата? Да. По съображения за яснота е по-добре член 114 да се запази или просто до това да се придържаме, да се ограничим, без да надскачаме него. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Преминаваме към 12-та точка Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Отново става въпрос за разглеждане на правното основание. Госпожа Лихтенбергер? Да, тук съм съгласна, че можем да оставим до член 175, но единствения проблем е, че правната служба казва, че за по-нататъчен анализ е необходимо да изчакаме гласуването в ИМКО. Ние не можем всъщност да гласуваме преди те да са гласувани, те, те да са гласували. Мисля, че в резултат на тяхното гласуване ще има значителни изменения. Бихме могли сега да гласуваме, но може да се случи така, че въпросът да застане отново на дневния ни ред и да се наложи да разгледаме други изменения, които са гласувани в другата комисия. А това беше моето изяснение. Може да се получи някакъв конфликт, някакво противоречие с общата селскостопанска политика, пък стигнали са до там, нещата стават много сложни. Благодаря ви много, госпожо Лихтенбергер, за съображенията, които изразихте. Господин Фос, по същество вие сте права, но аз искам да попитам дали не трябва да изчакаме наистина, защото би било по-добре според мен да знаем за какво гласуваме след като чуем какво казва комисията по заетост. Тогава ще имаме по-добър поглед върху нещата. Може би се налага да изчакаме, да видим какво ще се случи в комисията по заетост. Може всъщност да процедираме така, както и вие самата предложихте. Аз казвам, че според мен е по-добре да изчакаме. Микрофон. Благодаря ви за тази възможност. Като член на комисията по заетост и докладчик сянка от EGF ще кажа една-две думи. Наистина ще е по-умно да се изчака малко. Съществуват някои специални обстоятелства – парламентарната комисия е склонна да разглежда онези, които се занимават с селско стопанство, като нормални предприемачи, като всеки друг човек, който е самонает. Това е първия въпрос. А втория въпрос, както знаем, съществува блокиращо малцинство, ако не и мнозинство в съвета. Така че има вероятност да не се стигне въобще до законодателство в тази сфера. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Лихтенбергер. Преди това искам да кажа, че е много важно за нас да знаем кога ще се гласува в комисията по заетостта, за да сме информирани и нашата комисия да може да планира гласуването е, възможно най-скоро. Не искаме да отлагаме твърде много, да видим, че е твърде късно. Госпожа Лихтенбергер, и моето притеснение беше такова. Искам да помоля члена на комисията по този въпрос, защото не съм сигурна дали тази седмица или другата седмица ще е гласуването в комисията по заетост. Ще ми се да получа изяснение по този въпрос. Иначе съм съгласна да се отложи. Това е според мен и най-правилният начин да процедираме. Що се отнася до измененията? Аз искам да предложа следното. Искам да знам кога ще се гласува, кога ще е в дневния ред на Комисията по заето с този доклад. Предлагам ние сега да гласуваме по тази точка. Отбелязали сме си всички притеснения. Разбирам ги, но е важно да направим гласуване по този въпрос, да получим резултата, вместо да пропуснем тази възможност и тя да отмине. Предлагам да гласуваме по този въпрос сега и в момента. Господин Фос. Аз, за съжаление, съм против това предложение. Смятам, че е важно да знаем ясно за какво гласуваме предварително. По принцип е по-добре да изчакаме резултата от гласуването в комисията по заетост, защото а, не сме сигурни какво ще бъде включено, дали всичко, дали нищо. Още двама души искат думата. Госпожа Лихтенбергер и след това госпожа Лихтрюм. Не, че ще има кой знае какво значение, но в случай, че съществуват допълнителни изменения, които навлизат в други области, тогава на нас ще ни се наложи отново да разглеждаме въпроса. Може би това ще са въпроси, които са различни от тези, които сме споменали тук като причини. Тук колеги са цитирали примери, свързани с текущи проблеми. Например, член 42 и 43. Обаче, ако става въпрос за други, за други области, въпросът стои дали ще запазим и двата члена – и дали ще изключим съображенията, свързани с общата селскостопанска политика или не. Можем да работим на тази основа, защото каквото и да дойде в допълнение, то ще е в друга област, по различни въпроси. Така че в момента се основаваме на изключителните мерки, които са предвидени в изключителни случаи. Става въпрос за фонда за приспособяване към глобализацията и да гарантираме, че това няма да прескочи границите и да премине в обща сълско-стопанска политика. Можем да гласуваме, просто исках да отбележа това, за да сме наясно, да знаете какво мисля, иначе може да си говорим без да се разбираме. Благодаря. Според мен е важно да гласуваме преди да сме стигнали до пленарно заседание. Така че е, може да отложим гласуването до следващото заседание. Но просто е важно за мен да не зависим, да не объркваме нещата с гласуването в комисията по заетост. В такъв случай предлагам да отложим това гласуване за следващото заседание. Това е края на гласуването. Тоест, днес не ни се наложи да ползваме картите за електронно гласуване. Искам да помоля всички от тези, които няма да